специален, специална точка в панелната дискусия на този проблем. Благодаря, господин председател. Благодаря. С това дискусията приключи и гласуването ще бъде утре вторник, 8 октомври в 12 часа. Сега минаваме към доклада на Ана Гомеш. Давам думата на госпожа E, eh, благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на всички колеги, на всички колеги от политическите групи. Госпожо Гомеш, не говорите в микрофон. Моля, запалете си микрофона, госпожо Гомеш. Не, вашия микрофон не е запален. Политиката на Европейския съюз трябва да бъде пропита с ценности като демокрация и зачитане на човешките права. Корупцията обаче не, не позволява на, на страните от третия свят да се е, развиват. Трябва да се вземат мерки, защото нашите представители в страните в третия свят да не допринасят за корумпиране на местната администрация. Трябва да изнасяме нашите ценности, но същевременно трябва да си зададем въпроса, не сме ли и ние до, до някъде виновни за тази корупция, не сме ли ние, не си ли затваряме очите пред онези огромни средства, които се отклоняват от здравеопазването, от образованието. За това трябва да се сложи край на банковата тайна, да се предприемат мерки за осветляване на корупционните практики, на прането на пари. Ние трябва да се обърнеме към съдилищата, за да бъдат разглеждани корупционните действия, дори когато те биват из, из, из, е, извършвани в а, чужбина. Защото тази е, липса, липсата на симетрия на развитието на Европа до голяма степен е следствие на корупция, на липса на финансови правила ето, Испания и Каза, Валсена е пример за това. В Порту, Португалия е министъра на отбраната който отговаря и за, за, за купуването на а, подводници а, сега е, отговаря, има много още по-висши функции, но те, нито той, нито другите корумпирани личности никога не са били изправени през съд. За това трябва да се предприемат е, мерки за е, налагане на е, дух на интегритет в Европа и за наказване на е, корумпираните лица. Това трябва да пропива и нашите отношения с трети страни, защото ние не можем да се борим срещу корупцията извън Европа, ако не започнем да приметеме собствения си двор. Закона Магницки който бе прият от Американски сенат, може да служи за модел това е, би могло да бъде просто една крачка към мерките, които да защитават е, защитниците, борците срещу е, корупцията. Но не става дума само за, за, за случая Магницки. Трябва да се вземат мерки за предотвратяване пътуването на Европа, в Европа на на е, виновниците трябва да бъдат е, замразени техните финансови активи и е, да се наказват всички тези, които посягат на журналистите, които разследват. Е, това трябва да бъде и в условията на борбата за развитие. Трябва да искаме да има повече прозрачност в бюджетните потоци. Ние бих, те, подобна прозрачност трябва да има преди да предприемаме мерки за е, подкрепяне на бюджетите на трети страни. Същевременно е, трябва да се публикуват списъци на предприятията, които са били осъдени за корупция, за да не могат тези предприятия да участват по-нататък в търгове и в е, други дейности, поне докато докажат, че нещата са се променили изцяло цяло. Трябва да се създадат условия за повече е, е, интегритет в е, предприятията. Искаме ясни насоки за да може да има обмен на информация. Онези, които из... подават сигнали, изнасят информация, трябва да бъдат защитени. Трябва да създадем една международна рамка за защита на онези, които подават информация свързана с корупция. Това ще бъдат едни от мерките за борба с корупцията и предотвратяването. Благодаря, госпожо Гомеш. Давам думата на госпожа Едите Стрел. Много ви благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да поздравя госпожа докладчика. Смятам, че докладът беше изготвен в много подходящ момент, тъй като той се занимава с един много важен въпрос. Действително Европейския съюз трябва да служи за пример за подражание. Ето защо трябва да приемем много по-строги правила за борба срещу корупцията, не само в рамките на Европейския съюз, но и в отношенията ни с трети страни, в частност в рамките на политиката за сътрудничество. Не бива да забравяме, че неравенството и социалната несправедливост са в основата на економическата криза, в която живеем. И държа да подчертая, че печалбите на някои хора бяха свързани с измами и това беше възможно до голяма степен поради разпокъсване на регулацията на, на финансовия сектор. Ето защо сега трябва да приемем специални процедури, които да могат да служат за пример. Трябва да гарантираме пълна прозрачност във всички ни дейности, било то политически, социални или економически. Благодаря ви и давам думата на господин Ферейра. Обригад. Благодаря, господин председател. Борбата с корупцията трябва да бъде ефикасна. И когато се борим с корупцията, не бива да забравяме средата, която я насърчава. Това е една среда, насърчавана от МВФ от години в международен мащаб, например при приватизацията на обществени услуги, която позволява на частния интерес да закрива работни места, да работи за бедността и така нататък. Средата, която насърчава корупцията, трябва да бъде част от борбата с корупцията и нашите усилия трябва да бъдат насочени най-вече към превативните действия. Госпожа Томасек има думата сега. Као заступници из транзицијске државе и dugogodišnjoj полицијској службеници, јако ми je близка ова тема. Благодаря ви. Като европейски депутат от една страна в преход, в една преходна страна, смятам, че Европейския съюз трябва да направи всичко възможно за да се бори срещу корупцията в сътрудничеството си с трети страни. По този начин защитаваме финансовите интереси на Европейския съюз. Много важно е сътрудничеството с а, страните в а, трети страни, които са в преход. Борбата с а, корупцията не зависи само от случващото се тук в Европейския съюз, но и от политическите обстоятелства в третите страни. Държа да подчертая, че борбата срещу корупцията на по-низки равнища на управление също е много важна, защото на практика на това равнище се извършва много голяма част от корупционната престъпна дейност. да има комисаря Даманаки. Корупцията не признава националност. Тя има отрицателни последици върху цялата, цялото общество и върху економическия растеж. За това бих искала да поздравя госпожа Гомеш за подготвянето на този, на този доклад. В доклада много правилно се е, посочва, че Европейския съюз може да бъде двигател в борбата срещу корупцията само и ако само ако е, разреши своите собствени проблеми с корупцията, води борба с прането на, на пари и е, подкупването на администрацията. Само тогава Европейския съюз ще бъде признат като един Е, като един е, двигател в е, борбата с корупцията. Затова през юни 2012 година комисията прие пакет за борба с, срещу корупцията, в която беше включена и становище за борба с корупцията, в която бяха залегнали основните насоки за борба. Антикорупционния пакет е, имаше за за цел да е, е, да вкара е, антикорупционния компонент във всички политики, вътрешни и външни на Европейският съюз. Ние трябва да... Ние решихме да вземеме мерки за налагане на правила на предприятия, които работят в областта на военните доставки, за да, за да могат да бъдат спазвани човешките права подпомагане ще има само на онези организации и асоциации, които са се присъединили към документа от Монтерей. също Същевременно Европейския съюз предлага да се потърси начин за изработване на международна рамка заедно с другите международни институции. Колкото до Русия, до Русия и трябва да се проведе независимо разследване за смъртта на Сергей Магницки. Ние с, с, с, с, с загриженост отбелязваме, че не са представени съответни доказателства за разследването. Същ, същевременно беше водено разследване срещу господин Магницки и господин Бродър и по-късно самия господин Магницки беше обявен за престъп. Ние от, си отбеляз, отбелязахме инициативата на Европейския парламент, която призовава за приемане на европейски закон по модела закон Магниски. Санкции, разбира се, обаче трябва да се използват като последн, последно средство, които да, бъд, и да бъдат вписани в, един, в една цялостна политика, заедно с други инструменти. За това обаче трябва да има всеобщо желание и подобни мерки и компоненти могат да бъдат включени в законодателството само с консенсус. Приключваме обсъждането. Доклада ще бъде докладван утре. Сега доклада Мацони. Давам думата на госпожа Арминия Мацони. Мистер президент.